местата си още веднъж, преди да преминем към гласуването. Искам да направя едно изявление. Господин Сьорен Бо Сьондергор ме уведоми, че считано от 5 февруари тази година, той се отказва от поста си на евродепутат по силата на правило 4, параграф 3 от правилника за дейността. Парламент взе предвид това искане и то ще бъде уважено от 5 февруари 2014 година. Парламента е уведомил съответните национални органи за това решение на колегата. Нека да преминем към гласуването.